би трябвало да могат да дават своето мнение, е, а в много случаи всъщност наделява решението на комисията, което не е удовлетворително за е, хората. Е, това Значи, опитваме се да, опитваме се да подобрим работата с комисията, защото не може хем да е, даваме права на хората, хем да е, ги предпазим от е, е, проблеми. Аз се присъединявам към предложението на някои колеги в парламента да комисията да изтегли своето предложение, да изработи ново, което да е по-приемливо. Трябва да е ясно. Всяко ново предложение ще бъде отслабена версия на това предложение. Е, важно е да се каже, е, че Европейския парламент е, иска, е готов да работи по това досие допълнително. В момента той е, е заседнало в съвета, е, блокирано там е, и не бихме могли да стигнем до никакво решение. Моя апел към съвета днес е да в най-добрия случай ще бъде да се съгласи и да приеме предложението на комисията. Сега колегата Дюран за две минути. Благодаря, господин председател, господин Шевчович. Ние сме между свои хора и можем да си говорим откровенно. Знаете, че комисията представи този текст, то е защото се намери, то защото се оказа между чука и наковалнята. Тоест, след като не може да се намери съгласие, вие сте длъжни да взимате решение там, където комисията не проявява слабост. Вие го казахте и всички ние знаем. Ние говорим за здравето на 100 милиона потребители. Говорим за химически продукти, говорим за ГМО. И Казвам го пред парламента, чието член съм. Ние сме изправени пред ситуация, в която има много възражения. Всички ние живеем в едно все по-сложно общество и от нас се иска да решаваме да или не. Това не е възможно. Е, господин Шевчович, искам да знам дали, комисия, дали за комисията това ще продължи да бъде приоритет за гражданите, за потребителите. Няма да навлизаме в детали за това как да го направим. При всички случаи, аз се радвам, че казахте, че това е въпрос, който ще остане сред приоритетите на комисията. Надявам се, че парламента ще може да ви помогне да постигнете напредък. И накрая искам да изразя своето уважение. През последния мандат с Ричард Корбет е, разраб... разработихме становище. Искам да отдам дължимото на работата, свършена от Ричард Корбен и трябва да кажа, че много съжалявам, че човек като него ни напуска заради лъжите на онези в дясната част на залата. Благодаря колегата Ропе. Господин комисар, колеги. Тези, днес обсъждахме е, конференцията за бъдещето на Европа и стигнахме до е, съгласието, че бъдещето на Европа трябва да бъде по-демократична и трябва да се вслушва в е, тежденията на гражданите си. Процедурата в комитология е критикувана заради липса на демократичност и прозрачност. За съжаление, проблемите стават особено очевидни, когато се вземат е, разумни и сериозни решения, които пряко е, засягат е, нашето ежедневие. Храната, която поемаме, здравето на хората и на животните. От името на зелените бих искал да приканя комисията да работи за реформиране процедурата по комитология, така че е, решенията, които се вземат да бъдат прозрачни и да ограничават възможностите на държавите членки да избягват от отговорност, е, когато е, става дума за сложни решения. Благодаря, господин Поспишал. Има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, Както и моите колеги, аз подкрепям реформа на процедурата по комитология. Обеден съм, че веднъж след като комисията има правомощие да приема изпълнителни актове, то не е добре много от тези актове да остават без позиция предприята по тях от страна на държавите членки във връзка с ГМО, пестициди и така нататък. Вече тече няколко години дебат, няколко пъти обсъждахме тази тема по време на предишния мандат на Европейския парламент. Доста е технически въпроса. Сега трябва да бъде разгледан от комисията и може би трябва да бъде повече защитаван пред съвета може би трябва да се разбере дали съвета би приел определени промени. Ситуацията в момента не е подходяща, но няма начин да приключим за момента процеса, така че надявам се, че ще положите най-големи усилия това да се случи. Благодаря на господин Пошпишил. Господин Хойзек. Uh, Благодаря, господин председател. Аз мисля, че комитологията е едно от изумителните неща в Европейския съюз, които не разбират. Всички говорим за тях, но гражданите не ги разбират. А ние говорим за това, че гражданите трябва да ни разбират. Говорим за прозрачност и отчетност и всъщност в тази процедура липсва точно това. Пестицидите са един от най-сериозните аспекти на комитологията. Хората не знаят какво трябва да се предприеме и е, за това се казва, ами Брюксел решава. Но всъщност е, чиновниците в държавите членки са тези, които взимат решения без обществен контрол. Аз мисля, че това е нещо, което трябва да се промени. Радвам се, че предложението на комисията все още е на масата. Сега обаче трябва нещата да започнат да се движат и в парламента, но и в комисията. Най-вече в съвета и може би гражданите трябва да засилят своя натиск. Благодаря, госпожа Мелхиор, една минута. Благодаря, ще говоря датски. Бих искал да взема повод от казано току-що от моя колега. Европейския съюз, съюз е съюз на европейци. Ние сме тук днес, именно защото тези европейци са е, ни избрали но е, е също е, така разпространено усещането, че Европейския съюз е някъде далеч, че е раз, проникнато от е, демокрация, е, че става дума за някакви бюрократи там, които решават съдбата на хората. И ако не можем да обясним комитологията, как ще, на самите себе си, как ще очакваме нашите избиратели да разбират за какво става дума? Ако не можем да обясним на гражданите законодателната ни процедура, тогава ние не спазваме основните си принципи, основните принципи, върху които е изграден целият Европейски съюз. Трябва да можем да обясним тези принципи на европейските граждани. Затова аз подкрепям Renew в това отношение, в тяхното, техния стремеж да реформират и обновят начин на работа на Европейския Европейски съюз. Благодаря, госпожо. Е, е, няма желаящи за е, изказвания в спонтанните такива. Всъщност, колегата Корбин има думата за една минута. Дори по-малко. Това, което каза госпожа Мелкиор, пък и други тук, е, е съвсем основателно. Системата на комитология е нещо сложно, което никой от, обще, от е, гражданите не разбира. Но имаме и друга форма на работа, делегираните актове, актове по делегация, които са ясни и прости правила. Делегираме права на комисията, но можем да е, е, отменим, е, критикуваме тяхното решение, ако ни харесва, или да изтеглим, е, да е, оттеглим обратно правата си, е, ако не е, ни харесва начин на работа. Това не е ли е, достатъчен аргумент да се ползват повече правата по делегация, отколкото по изпълнение? Е, тук стана дума за разграничаване между едните и другите, но аз, честно казано, смятам, че трябва да използваме в по-голяма степен делегираните актове. Те са по-демократични и по-прозрачни. Благодаря, колега Корби. С това приключваме и с спонтанните изказания и за, за заключение давам думата на комисаря Шевкович. Благодаря. Господин председател, благодаря и за приятелската атмосфера на всички участници. Наистина това е много техническа, много сложна тема. Благодаря на колегите, които се изказаха. Съгласен съм и с Карен Мелкияр. Наистина не е лесно да обясним как точно се изпълняват изпълнителните актове и как се приемат. Искам да ви уверя, че аз много добре си отбелязах това, което казахте като предложение, като размисли и искам да бъде ясно, че аз и председателя госпожа Фондер Лайен имаме пълен ангажимент да използваме този процес в нашето специално партньорство и да работим за напредване на реформите във всички аспекти, включително увеличаване на отчетността в тази област. Много добре си отбелязах това, което каза господин Сцайер, господин Дюран, господин Ропе. Ясни бяха вашите съвети и аргументи. Искам да благодаря на колегата, който обясни сложната ситуация, в която се намираме. Защото когато използваме изпълнителни актове, ние всъщност изпълняваме желанието на този парламент. Поради тази причина много малко пространство имаме за маневри от правна гледна точка. Отново ще се опитаме да постигнем напредък по това досие с съвета. ще се уверим, че процедурите са по-прозрачни и ясни за в бъдеще. Наистина искам да оценя факта, че повече от вашите предложения и изказвания бяха в съгласие с предложението на комисията. Аз самия ще се опитам по-добре да разбера позицията на съвета. Ще работя с харватското председателство, ако се налага и с германското председателство, за да можем да постигнем някакъв напредък, да дадем тласък на това досие. Това, което би ни помогнало, би било и ясната позиция на Европейския парламент. Оценявам факта, че някои позиции, а, че някои, извинявайте, комисии вече имат ясна приета позиция, но е важно да получим цялостното мнение на Европейския парламент, защото това ще ми даде малко повече тежест при разговорите с съвета, не само комисията, но и парламента гледат по един и същи начин на нещата, което ще ни позволи да напреднем с дискусията. Благодаря за подкрепата, за идеите как да отбележим напредък по тази сложна тема и ще работим в тясно сътрудничество с вас. Благодаря, господин комисар Шефкович. Господин комисар, бих искал да, да прекаля с тази фамилия, атмосферна фамилиарност, да ви кажа, че актове по изпълнение всъщност са отражение на волята на парламента. Понякога обаче не е съвсем ясно при едно или действие дали ние е, така прилагаме изпълнителен акт или тълкователен такъв. С това закривам заседанието. Следващото е от 9 до 14 и след това от 15 до 16. Е, дневния ред е, е публикуван. Е, желая на всички приятна вечер, една хубава почивка. Благодаря на колегите, които търпеливо изчакаха края на заседанието. Закривам.